Bene, riprendiamo i nostri lavori, anche se siamo in pochi perché... Нека се върнем към работа. Не сме много, тъй като сега има заседание на специална работна група и голяма част от членовете са там. Но Заместник-председателят е тук и други колеги са тук. Можем да проверим. Тоест да продължим. Продължаваме с програмата Изпълнение на общата политика в областта на отбраната и сигурността. Както знаете, ние трябва да се занимаем с ежегодния отчет за дейността на върховния представител в тази област Обикновено докладът се занимава е, с една година, но тази година е за 18 и 19 година. Бе обнароден, обнародван е, през е, юни. И е, нашият колега Естебан Гонзалес Пон е, е докладчик по този въпрос, по това досие. Искаме да му благодарим за работата, е, за сега докладът и измененията към него са на английски. Искам да благодаря на колегата Естебан Понса за работата. Е, ще се опитаме максимално бързо да приключим подготовката върху този доклад. Ще има заседание на 25 ноември в Страсбург. Давам думата на Естебан Гонсалес Понс, за да ни запознае с проекта на доклад. Аз искам да благодаря на координаторите за това, че ми позволиха днес след обед да представя проекта си на доклад. Сутринта бях на заседание на комисията Юри и не можех да присъствам. Е, в комисията Юри е, се обсъждат новите кандидатури за комисари, трябва да ви запозная с становището на нашия комитет по ежегодния доклад в областта на отбраната и сигурността. Получихте текста вчера. Съжалявам, че не можах да го представя по-рано. Сроковете бяха против нас, така да се каже. Първото, което искам да кажа е, че Европейският съюз трябва да гарантира своята стратегическа автономия. И второ, което е свързано с първото, тази политика, свързана с собствен отбранителен капацитет, е, се подкрепя и следва да се подкрепя от мнозинството от европейските граждани в Европейската комисия ще има специална генерална дирекция, която вече ще се занимава с отбранителните аспекти на нашата дейност и ми се иска тук да оставим нещо от разискванията на предишния състав на комисията АВКО. Става дума за становищата на държавите членки. Не съм против тях, но смятам, че трябва да бъдат огледани по-задълбочено тези становища. Е, ще има бяла книга за сигурността и отбраната. Голяма част от е, тази бяла книга ще бъде посветена на стратегически въпроси. Е, върховният представител е отчел в своята дейност новата многогодишна финансова рамка, както и контрола, който парламентът упражнява върху сферите на сигурността и отбраната. За някои теми ни е необходимо единодушно съгласие, например за развръщането на така наречените бойни групи. Това до някъде спъва въпросните групи, тъй като идеята им е, е да бъдат развръщани незабавно. Е, ще има конференция за бъдещето на Европа. Според мен тя е най-важното събитие, което ще бъде проведено през този период и трябва да се занимае включително с темата за отбранителния съюз. Също така се разисква е, темата за Брексит, е, за Теско, за сътрудничеството с трети страни. Трябва да се направи така, че бъдещата ни отбранителна структура да не изключва и да не изолира е, Обединеното кралство. Това, което правим в НАТО, трябва да съответства и да бъде съвместимо с отбранителния съюз. Европейският съюз трябва да възприеме една интелигентна автономия. Не говоря за отбранителна агенция, говоря за координация между националните разузнавателни служби. Не говоря за европейско ЦРУ. Достатъчно ни е националните разузнавания да могат да говорят помежду си на разбираем език. И най-сетне в моят доклад е, съм се спрял на член 42, параграф 7 от е, договора взаимната отбрана и подпомагане е, и на солидарността, също изрично уредена в договора. Становището, което съм изготвил е предпазливо, зачита позициите на АВКО и на другите компетентни комисии. Не мисля, че тук можем да кажем някаква нова дума а можем просто да подчертаем това, което сме прогласили в редица резолюции през годините напоследък. И а, разбира се, очаквам вашите изменения. Със сигурност те ще бъдат източник на много нови идеи. В заключение, господин председател, искам да се спра на сроковете. Работихме извънредно усилено. Можехме обаче при предоставеното ни време да работим само на английски. Изразявам съжалението си за това. Защото нямаше време за подготвяне на становището на други езици. Процедурата чрез писма обаче е, не е съобразена с Комисията по конституционни въпроси и с графика на нейните членове. 4 декември е датата, на която ще бъде проведено гласуване. Ако се придържаме към графика, би трябвало това гласуване да се проведе без да се вземе предвид нашето мнение. И за това би трябвало председателят да а, предвиди извънредно заседание на АВКО през, в края на ноември в Страсбург, за да можем да го изразим становище и то да бъде отчетено. Съжалявам, че работихме така ускорено. Но ако не бяхме приложили този ускорен ред, всичко, което правим, би било безсмислено. Надявам се, че в следващите години другите комисии ще зачитат АВКО в много по-висока степен и ще ни позволяват да изразяваме мненията си. Да, когато една комисия е водеща, тя винаги трябва да се съобразява с другите комисии, компетентни да дадат становища. Ние, например, по този начин работим, когато даваме становище за Брексит е, или когато даваме становище за конференцията за бъдещето на Европа. Ние зачитаме компетенциите на другите комисии. А ако те не зачитат нашите, няма да можем и ние да зачитаме техните, така че в бъдеще аз ще настоявам към работата на нашата комисия да се проявява по-голямо уважение. Всички колеги и всички комисии трябва да бъдат зачитани, да се изчакват взаимно. Няма значение на какъв език се говори, когато той е един единствен език. Е, има много колеги и езици, които са пренебрегнати. Може да е френски, испански, английски, полски. Не може да бъде само един езикът, на който се работи. Първо, докладчикът Сянка от страна на социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика е, господин Гонсалес Понса за проекта на становище. Подкрепям го изцяло. Макар, че ми се ще да обърнете внимание на още някои теми. Вие сте засегнали някои много интересни и много релевантни въпроси, които е добре да бъдат е, доразвити. Споменали сте, че искаме да бъдат внесени промени в отбранителната политика и политиката на сигурност. Е, както чухте от е, председателя, може би ще бъде свикано извънредно заседание на комисията ни Страсбург. Това е свързано с бързината, с която трябва да работим. Въпреки тези кратки срокове би било добре да се внесат някои изменения, както казах, по теми, които вие сте засегнали, но които според нас не са достатъчно задълбочено осветлени. Добре е да се повторят някои неща. Например, да се повтори колко важно е във всеки документ, във всяка резолюция, във всяко становище – значението на промяната на сегашната система на гласуване с единодушие. Присъствал съм на множество дискусии в нашата комисия. Зная, че за такава промяна има голяма подкрепа, но когато говорим за отбрана и сигурност, това трябва непрекъснато да се повтаря. Искам също да подчертая нещо друго, да повторя нещо известно трябва повече, по-широко да използваме възможностите, които ни дава договорът. Това засяга и укрепването на тази конкретна политическа сфера. Десет години след приемането на Лисабонския договор съществуват различни актове, които не се използват пълноценно. И това трябва непрекъснато да се припомня, когато говорим за такива деликатни теми, като сигурността и отбраната. Искам да допълня и следното. Според мен, Европейската отбранителна агенция трябва да бъде укрепена не само финансово, но и чрез повече политическа подкрепа, за да играе ролята си, за да бъде по-ефективна в работата си и да може да осъществява превенция на всичко, което би било контрапродуктивно за сигурността и за общата ни отбрана. И в същия ред на мисли трябва по-широко да използваме член 42 от договора за Европейския съюз, посветен на управлението на кризите. Естествено, това също е деликатна тема, особено когато говорим за управление от кризи, на кризи от няколко държави членки, а не от всички държави членки. Както знаем, все още е необходимо да има стратегически и политически контрол от страна на отговорната комисия. И мисля, че трябва да се стремим към превенция на определени ситуации, чието преодоляване, щом веднъж ще настъпят, е далеч по-трудно. Подкрепям също предложението на докладчика да бъде изготвена бяла книга. Смятам, че това е много уместна инициатива. За някои ситуации е важно да съществуват конкретни специфични правила, за да се знае дали е по-добре да се осъществи военна интервенция или цивилна интервенция. И това, смятам, ще бъде много полезно. Благодаря, благодаря, господин. докладчик Сянка. Сега господин Геренц за Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Многостранността отстъпва на заден план. Не на последно място, поради усилията на президента на Штатите, на лице е известно безсилие, което Европейския съюз демонстрира в Украина, в Сирия. И а, освен това, голяма част от а, държавите членки не подкрепят достатъчно това, което се върши в областта на отбраната. Те са на различни, взаимно изключващи се мнения за това дали отбранителните ни структури са в годно състояние или обратно в мозъчна смърт. Мисля, че ние се нуждаем от по-надежна, по-ефикасна отбрана. Като Комисия по конституционните въпроси, разбира се, ние сме длъжни да обсъждаме тази тема, включително свързаните с нея механизми за вземане на решения. Ако се погледне институционната рамка, в която се разгръща политиката на отбрана и сигурност на Европейския съюз, виждаме някои пречки, някои препятствия, засегнати и от докладчика. Активирането на така наречените бойни групи се препятства от правилото за единодушно приемане на актове. Бойните групи трябва да се развръщат извън Европейския съюз в съответствие е, с решенията на съвета за сигурност и международноправните актове. Във всички случаи от е, началото на новото хилядолетие е, правилата за тяхното развръщане не са се променили много. И освен това има и други пречки пред нашата обща политика. Държавите членки имат много различни процедури. Някои са по-експедитивни, други не толкова, когато вземат решения в областта на отбраната. Смятам, че тук има място за дискусия между нас и националните парламенти. Това, което можем да привнесем в разговорите по темата, е да препоръчаме е, доколкото е възможно да се преодолява вземането на решение с единодушие и е, да призовем националните парламенти добре да си отварят очите. И има още нещо, на което вие сте обърнали внимание и според мен то е най-важното. Какво ще правим с Великобритания след като тя напусне Европейския съюз? Без Великобритания е, европейската отбрана няма да е това, което е била. Така че трябва да се намери начин да продължим да приобщаваме всички държави членки към идеята за една обща европейска отбрана, ние е, трябва да се има предвид. В договора сме закрепили, че е, фундамента на общата отбрана е, на държавите членки е НАТО. Великобритания е член на НАТО. Някои държави са само съпътстващи участници, като да кажем Швейцария, която в някои операции в трети страни дава принос за Великобритания. Трябва да се намери начин, механизъм да поддържаме сътрудничеството и то прагматичен подход. За да се отклоняваме минимално от това, което съществува като структура и като възможности за обща отбрана в момента. Не говоря за единен генерален штаб, нито за единно разузнаване. На този етап подобни идеи според мен са преждевременни. Нека е, видим е, какво ще стане след е, изборите. По-нататък, смятам, можем да доразвием темите на общата отбрана и в тази посока. Другите групи желаят ли да се изкажат, тъй като нямаме други докладчици в сянка? Pas d'intervention, bien. Alors, euh, Esra, Имате думата para agradecer los comentarios. Искам да благодаря на всички за коментарите им. Наистина много са уместни всички констатации и забележки. Наистина трябва да изработим съвместно становище, което да отразява мнението на всички. Това ще основна тема е, в този мандат на парламента и не можем, разбира се, да не е, помислим за конституционното ния характер, стратегическите проблеми, съответно бюджетната страна отбраната, тя е, влиза в е, тази е, рамка и окончателното решение за Европейска система на отбрана е конституционно решение, което е свързано и с, е, позицията на държавите членки, но и с проекта Единна Европа. Така че мисля, че този документ трябва да послужи е, като наше, израз на нашето становище за да е, даде да се разбере, че ние не се отказваме авко от идеята за е, европейска система е, за отбрана. И на моите колеги вероятно ще е, дават е, становища. Това е само първоначално мнение, становище. Е, след това конференцията на бъдещето на Европа е, също ще изиграе своята роля. Е, има конституционни аспекти, които са засегнати там е, и отбраната е един съществен елемент от тях. Благодаря. Сега да говорим за графика. Срока за внасяне на изменения е на 14 в 5 часа след обед на английски ако обичате. Значи 18-19 ноември. Гласуването на 26 ноември в Страсбург. Това ще бъде извънредно заседание. Ще стане на извънредно заседание. След това имаме редовното заседание на 4 декември. Надявам се, че на 26 октомври всъщност в пленарна зала ще гласуваме през януари и февруари. Това е така в най-общи поглед върху графика. Vamos a informar del we went to, to inform the, the results of the coordinator meeting uh, this morning.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 Предвид правото на ставко non-paper. Mission to Ireland. В Ирландия координаторите се съгласиха да настояват пред ръководителите на политическите групи за това, че АВКО е компетентната комисия по член 50 и да организират максимално скоро мисия в Ирландия и Северна Ирландия. Аз ще окажа, така ще настоявам за това, но ни трябва подкрепата и на ръководителите на групата. Готов съм утре в пленарна зала и е, в други ден също на пленарно заседание да проведа срещи между координаторите и ръководителите на групите, ако искат да знаят каква е нашата позиция във връзка с това, тази мисия в Северна Ирландия. Програмата за научни изследвания с 2020 на АВКО всъщност получи съгласие. По обсъдихме програмата на АВКО, но остават два-три въпроса, по които трябва допълнително да говорим и на следващото създание работата група на АВКО ще бъде дообсъдена. Bene, è entrata anche Guy Verhofstadt. Allora, и сега, добре дошъл на Ги Верховщад и така, да преминем към следващата точка е, напускането на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство. По време на извареното заседание, което проведахме, изслушахме Мишел Бърния, това беше на 21 октомври, за съдържанието на проекто е, с, с, за изтеглянето на Великобритания най-важните промени в текста, които се отнасят до границата между Ирландия и Северна Ирландия, е, което ще се отрази върху дълбочината и мащабите на бъдещите връзки между е, Европейския съюз и Обединеното кралство. Е, Европейския съвет на 7 октомври одобри това споразумение и е прие проекто решение, което разпространи, представи на парламента. Президента обяви това на пленарна зала на 21 октомври и каза, че е, председателски съвет ще се събере същия ден, за да обсъди следващите стъпки и е, е, следващата процедурни действия. Всички съответни документи са изпратени по мейл на членовете на комисията АВКО. Компетентната комисия е нашата в за този, по този въпрос. Другите дават становище е, по писмен е, път, е, чрез писма. Гореизброените комисии имат достатъчно време да го направят, е, но ние някакси е, ние наблягаме върху е, въпросите, свързани с отбраната, защото това влиза в нашите правомощия. Сега няма да се предприемат официални стъпки по процедурата за съгласие преди Обединеното кралство да предприеме съответните действия. Ние сме готови, но не можем да направим а, е, нищо друго, док преди парламента на Обединеното кралство и правителството на Обединеното кралство а, е, да реагират по един или друг начин. И мисля, че след като изпратихме, вече ще зависи от а, е, а, здравия разум, който ще проявят. А, а, в Обединеното кралство. Сега да ви припомня, че споразумението бе сключено По-точно е, има съгласие в Обединеното кралство, че ще има е, на 12 декември ще се проведат е, парламентарни избори в е, е, Великобритания и след е, изборите е, ще се реши, е, новото правителство ще реши как ще какво ще се прави след това, след което те трябва да внесат отново молба и всичко да започне от начало, тъй като срока на предишната процедура е изтекал и всички законодателни стъпки предприяти до сега във връзка с е, е, Пускането на парламента се, е, се обезмислят. Гореспоменатите решения предполагат Авко да започне да контрол върху това споразумение. Би трябвало да следваме това упражнение по парламентарен контрол, което е един вид оценка. Това ще е, започне за нас следващата седмица и ще продължи докато приключи процедурата. В този контекст днес е, се проведе открито заседание на е, водещата група по Брексит и Резултатите са е, съобщени на съответните комисии, компетентните комисии. Така че сега ще ви дам възможност да е, вземете отношение. След тези кратки обяснителни думи бих искал да дам думата на координаторите. И по-конкретно координаторите на групата по Брексит е, Ги Верховстад. Ще започнем с горенаторите и след това всъщност ще обобщи ги Верховстат. Благодаря. Ще започна с следното. Вероятно, повечето от нас е, е, отделят е, много време да мислят върху това дали Брекет въобще е осъществим. Защо да не е? е защо е така? Защото е, това е безпредседентен на е, дейност, е, действие една е, мощна глобална економика, която е в последните 4, 45 години в търговската зона и общ пазар решава сега едностранно да напусне. Това прави проблема, въпроса толкова сложен и от политическа гледна точка. Сега, ако помислим къде се намираме днес, имаме чувство, че нищо не се е случило. Междувременно две дати, вие споменахте, господин председател, че двете институции и Камерата на общините и Европейския съвет продължиха, отложиха Брексит до 20, 21 януари. Факта, че сега се цитира дата 12 е, декември, е, когато ще има избори в е, Обединеното кралство и британците ще трябва да изберат коя политическа партия ще води процеса след това и резултата вероятно ще бъде или напускане възоснова, ако Борис Джонсен получи мнозинство, и ако е, получи мнозинство, за да възглави ново правителство. Това може би ще създаде възможност, ще отвори възможност за нов референдум, но не е, изключваме и нещо, което за някой е доста вероятен резултат, да има, е, да дойде и следващ парламент, който също да няма да е в състояние да е, взема задължителни решения и след 12 декември да се окажем в изходна позиция. Вероятно и по-често виждаме в медиите информация за економическото положение. Миналата седмица имаше доста стряскащи факти за това, че бриганската економика буксува, но има доста фактори, които сочат към рецесия и една такава рецесия, една рецесия ще зависи до голяма степен дали ще има рецесия или не от това как ще се развият нещата с Брексит да поставя един-два по-дребни въпроса, които са свързани с Брексит. Първо, е, поели сме е, така. Е, Борис Джонсън е, направил едно така обещание, че ако спечели изборите през декември, ще продължи с оттеглянето, споразумението е, за е, оттегляне с е, съответните вътрешно решение и но всъщност върховенството на закона не гарантира непременно това. Дори е, да се внесе такъв законопроект за напускането на Обединеното кралство, е, е, измененията могат да са толкова е, много и дълбоки, че да прекалено е, да са трудно приемливи за нас, предвид нашите е, очаквания и всички е, документи до тук. Ясно е, че е, няма да има е, преразглеждане на споразумението. Цялата е, следизборна дейност е, ще се осъществи през януари, очевидно, защото няма да има време преди коледа. И пак въпроса с сертификацията ще е, опре до, до сроковете и времето е, е, трябва да изпратим една делегация до, до Британския парламент. получихме и второ писмо от Урсула фон дер Лайен до Борис Джонсон относно номинирането на кандидат-комисар. Сега няма отговор. И така, участваме на различно ниво в, на британската администрация в съвета. Също е, от нас се очаква е, отслабено сътрудничество от страна на Обединеното кралство. Това беше едно от условията за продължаване на срока. Така че се намираме в доста трудно положение. Няма да, да споменавам условията за нашата е, процедурата от наша страна. Е, само друго. Напоследък е, така изтече информация, но и съответните коментари, че за възможността Обединеното кралство да се откъсна, отклони от европейските е, законови е, е, уредба веднага след напускането да, да регулира финансовите е, въпроси. Е, много мерки за равнопоставеност ще бъдат отрешаващо значение и това ще е сериозен проблем тъй като ще има е, вероятно такава склонност в новото правителство следващото да се е, отдалечат, отклонят и откъснат от европейското е, законодателна рамка. Благодаря, господин председател. Успяхме да обменим с господин Берние мисли по въпроса, когато беше, е, когато говори пред нас за е, споразумението. Бяха направени сериозни промени в текста в сравнение с е, предходния вариант, с първия вариант. Той бе разгледан от, в Камерата на общините, но премиера реши да спре тази процедура и да е, обяви избори. И ние е, сега така стоят нещата. Ясно е, че британският народ, е, чрез своите представители в Камерата на представителите, на общините, е, е взел такова решение Ние не можем да кажем на британците какво да правят или как да гласуват в едни парламентарни избори, дали да гласуват за тези, които са за споразумението или за техните противници. Ако гласуват за сегашното споразумение, очевидно обаче има и други политически сили, е, лейбаристите, които са представени в моята политическа група. Може би е, има по-добро споразумение и за Обединеното кралство, и за Европейския съюз, в смисъл е, че, например, това е нещо, което обсъдихме и с господин Берние, да се поддържа, например, едно общо ниво на защита на социалните и трудови права на хората от двете страни на от Европейския съюз и гражданите на Обединеното кралство. Сега е, варианта да остане вътрешния пазар е, в кралство, това е нещо хубаво за, за, за тях е, и е, не е толкова драстична промяната. Е, в сравнение с това да, да, да се прекъснат всякакви връзки, и Великобритания да се третира като трета страна и да започнат е, договарянето на двустранни търговски спогодби. Е, хората трябва да имат е, възможност да кажат мнението си, дали искат такъв вид е, споразумение или пък предпочитат да останат в ЕС. И така, положението е, е, доста неясно в Обединеното кралство и тук в Европейски съюз, ние от Европейския съюз трябва да им дадем достатъчно време, за да по демократичен път, чрез избори, да е, стигнат до е, вярното решение за тях, ако, се, ако трябва дори референдум, който да потвърди е, споразумението или да реши да наклони везните към оставане така ключови политически лидери, като господин Макрон във Франция, твърди, че е по-добре да се ускори процеса, и е, защото е, вярно е, Брексит поглъща много време, много енергия, е, отклонявани, откъсвани от решаване на други важни проблеми, като измененията в климата, ролята на Русия, САЩ, Китай, на световната сцена. Вярно е обаче, че и излизането на Обединеното кралство – е нещо, което значително ще, от, значителна степен ще отслаби Европейски съюз. Економически, демографски, политически. Ето защо е, прибързаността няма да е добрия подход и нашата позиция като парл... Европейски парламент би трябвало да бъде изчаквателна да изчакаме е, Обединеното кралство да е, вземе окончателното си решение и вече след това, ако споразумението бъде одобрено или не, е, е, трябва да мине през парламента, през процедурата на, за съгласие. Е, не се знае, може би пък да се вземе демократично решение времето кралство да остане. Това е личното ми желание, но отново това е решение, което е в ръцете на британците. Дюран. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Е, да, Ги Верховсът е тук, е, той ще, е, ще има възможност да се изкаже. Но първо две бележки. Всеки път го казвам, но ще го повторя пак. Непрекъснато го повтарям много е, така е, проявяваме разбиране и съчувствие към тези, които се е, е, борят в Обединеното кралство срещу измамата, върху която почива Брексит. И на практика е, хората от Ирландия, Шотландия е, е, са свидетели на нашата солидарност. Е, те, като нас, е, също желаят да останат в рамките на Европейския съюз, защото ние смятаме, че наистина мястото на Обединеното кралство кралство е заедно с нас, както на Ирландия, и бихме искали на практика това да се случи. Но две думи е, само. Е, нещо по същество е, и знае, че аз говоря от името на мнозина тук да отговоря на Доминик. Разбира се, че тук не става дума да се ускорява процеса, защото президента Макрон, като ние всички, би желал Обединеното кралство да остане. Но е, става тук, нещата опират до, до е, натиск върху тях, колективен натиск върху това да вземат е, е, решение е, в крайна сметка, е, дали избори или в крайна сметка нов референдум. Е, нещата се придвижват. Е, е, ние знаем, че Борис Джонсън понякога не разбира правилно, има проблем да, да така с един мирен диалог. Е, това са различията с нас, но по принцип сме съгласни с това, което те са решили да... начин по който са решили да действат тук нататък. Господин Фройнт, много неща бяха казани. Подкрепям някои от коментарите на колегите. Либералите са за това Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Имам технически ем, а, коментар. Постоянно се отлага Брекзит, въпреки че има споразумение, което е предложено на, мас, на а, масата. Има преходен период, а, който не може да влезе в сила, защото колкото повече се отлага излизането, толкова а, повече се скъсява преходния период. Ако Брекзит въобще се осъществи, то трябва да, прегов... да договорим бъдещите взаимоотношения. Много трудно е да а, водим преговори по споразумение за свободна търговия и така нататък, ако а, не знаем какво ще се случи. А, няма как да преговаряме само в продължение на една година от такова всеобхватно споразумение, което сме договаряли 9 години с Канада. Трябва да видим как ще се споразумеем за мирно излизане от а, от Европейския съюз. Не можем постоянно да отлагаме нещата. Това е безсмислено според мен. Искам да посоча нещо свързано с ситуацията с британския комисар. Доколкото знам от колегите Тори, е, че Борис Джонсън няма намерение да предприема каквото и да е комисията АВКО трябва да помисли какви са правните последици а, от избирането на една непълна Европейска комисия. Това крие известни рискове а, в себе си. Въпросът е дали споразумението за излизане може да бъде от, отворено отново като се има предвид ситуацията в Обединеното кралство и ако Борис Джонсън отново спечели, не виждаме какво ново може да се внесе към това споразумение. Ние искаме да има по-добър изход за европейските граждани като цяло, не било то в континентална Европа или на британските острови, ние работим в интерес на всички наши граждани. И на последно място ще кажа, че ам, рискът се крие най-вече в приемането на МФР. Има значение дали Обединеното кралство ще участва в решението за бюджет през следващите 7 години. Това значи, че Обединеното кралство се ангажира да допринася към бюджета за следващите 7 години. You, Благодаря, господин Фройнд. Господин Буржуа. Благодаря, господин председателю. Съвсем кратък ще бъда. Е, заложен е един процес, е, който е свързан с е, Обединеното кралство и демократичните процедури, които трябва да се спазят там. Предстоят избори и и най-добрата ситуация би била оставането на Обединеното кралство. В сагата по Брекзит се случва толкова много неща, че е, сценариите са най-различни. На следващо място, друга възможност е сключеното споразумение да бъде изпълнено. Обединеното кралство да бъде включено в вътрешния пазар и така ще се зачете и споразумението от разпети петък. След малко ще чуем и мнението на господин Ферховщад, който е член на групата по Брексит. Трябва да се подготвиме за бъдещето. Сроковете са много кратки. 2020 е пред вратата вече. Споразумението с Канада отне дълги години. С преговори има много теми, които трябва да бъдат договорени, като защитата на потребителите и така нататък. Надяваме се, че всичко ще мине добре. На следващо място. Надяваме се, че повече неща ще бъдат включени в споразумението. Хубаво е да се запазят добрите връзки по отношение на Хоризонт 2020, по отношение на сътрудничеството между университетите, по отношение на Еразъм. Хубаво е всичко това да се запази и в бъдеще британците са готови да участват в европейските програми, трябва да дадат обаче своя финансов принос. Надяваме се, че ще се стигне до някаква сделка, защото най-лошият сценарий е да има твърд Брекзит и да се премине към правилата на СТО. Тогава търговските връзки ще са съвсем други трябва да се подготвим и в случая на сделка, и в случая, а, когато няма да има сделка. Така че да има възможно най-малко пречки, които ще възникнат а, между нас и Обединеното кралство. Трябва да се подготвим много добре а, във всеки един случай и в крайна сметка да оставим Обединеното кралство да поеме по своя път. Благодаря. Госпожа Сандърсън, имате думата. Thank you, thank you, Chair. Благодаря, господин председателю. Беше споменат тук аспекта с нанасянето на вреда като това прави Обединеното кралство а, само за себе си. Хубаво е да се а, организира посещение в Ирландия на границата. А, гражданите на Ирландия са много обезпокоени за това, което ще се случи с а, тях. Имаше тук а, а, една госпожа, която е омъжена за американец, ирландски ам, гражданин е тя. Е, чухте е, нейно, нейното е, становище, е, чухте какви ще са последиците за и, при излизането от Обединеното кралство, за излизането на Обединеното кралство. проекта закона за излизане от Европейския съюз, което е представено от британското правителство на Камерата на общините поражда загриженост у нас. Правната служба също изрази своите възражения. Не може това споразумение да налага ограничения, свързани с споразуменията, сключени съгласно международното право. Не може това споразумение да е в разрез с правните спогодби, които съществуват Споразумението за отегляне ще има непосредствено действие след влизането си в сила. Затова е необходимо да се осигури ем, пълно хармонизиране или пълно съответствие с съществуващите правни актове. правната служба ни казва, че не може да се стигне до там, че националното законодателство да е в разрез с международното право. А, и това, разбира се, трябва да бъде взето предвид от нашата комисия, защото може да се стигне до нарушаване на гражданските права. А, на, а, на, а, на европейските граждани. Необходимо е да има равнопоставеност, която да бъде заложена в споразумението за отегляне. Много сме обезпокоени за социалните права, за правата на работниците, за ам, тези, които работят на непълно работно време. М вече няма равнопоставеност. Има различни стандарти, които се прилагат по отношение на екологичното законодателство. е, възникват и две правни е, системи. Това е друго безпокойство, което беше повдигнато от Съда на Европейския съюз. Нашата комисия трябва да може да е, каже е, кое, ам, кое право ще има примат. А, кой ам, съд ще е водещия. Дали Върховният съд, дали Съда на Европейския съюз и така нататък. През декември е, беше изготвен съвместен доклад е, от ЕС и Обединеното кралство. Той също съдържа много е, важни аспекти. Има член на съвета, който спомена какво е решението за Брекзит. Британският премьер каза, че има решение е, свързано с е, Брекзит и това решение се крие в обединението на е, двете Ирландия. Ирландии. Нека да не забравяме, че има много разговори, които се водят около промените в Конституцията, които трябва да бъдат извършени в Ирландия и в Северна Ирландия. Така че да не се стигне там, че европейски а, граждани да бъдат лишени от своите права. Благодаря. Колегата Ферейра има и други членове, които искат да вземат думата. Господин Ферейра. Е, отново имаме удължаване на срока за Брексит, предстоят избори в Обединеното кралство и след това ще знаем дали споразумението за отегляне ще бъде одобрено, дали ще има ем, изменения, които ще бъдат одобрени. Има различни предложения, свързани с споразумението за отегляне и дали ще има отново референдум в крайна сметка в Обединеното кралство. Обединеното кралство в момента не предвижда обсъждане на споразумението за оттегляне. Какво трябва да е нашето отношение като политици? Трябва да седим, да чакаме и да видим какво ще се случи. Ние трябва да продължиме за нашите, с нашите планове в случай на изваредна ситуация, да можем да реагираме ако се наложи, трябва да продължим с подготвителните си мерки и най-вече за да гарантираме правата на гражданите. Колегата вече спомена това, както и това, което правим в тази връзка. Беше казано нещо интересно, а именно защо Брекзит е толкова труден. Аз имам различна гледна точка. Смятам, че Брекзит е толкова труден, защото по време на кампанията преди референдума имаше иллюзии, които ам, още тогава изглеждаха неосъществими. Създаде се усещането, че всичко ще е много просто, всичко ще си остане така както е. Не може хем да се контролира всичко на национално ниво и в същото време да няма граница, да няма и проверки по границите. Това е противоречие. Пълно противоречие. Няма как да има амбициозно споразумение за свободна търговия без тарифи, без квоти, всичко да е без. А от друга страна да няма равнопоставеност, за да могат да бъдат зачитани нашите общи стандарти, както и целостта на единния пазар. Казвате, че, казва се, че е, трябва да бъде спряна миграцията, но това няма как да стане без да бъдат затворени граници, без да бъдат а, накърнени правата на нашите граждани. Има финансови ангажименти, които трябва да бъдат поети от Обединеното кралство по отношение на Европейския съюз. Всички тези обещания, всички тези иллюзии няма как да бъдат изпълнени на практика. Предвижда се нова версия на споразумението за отегляне. Борис Джонсън прие всичко това, което беше казано от консервативната партия преди. Това е нещо обаче, което никой не иска да приеме. Да има проверки на, границата с Обединеното кралство, да няма никакво еднаквяване на правните уредби в Северна Ирландия. ДДС ще продължава да се начислява в е, Ирландия. И всички обещания, които бяха направени по време на кампанията преди референдума, няма как да бъдат изпълнени. Има теми, които се, започват да се обсъждат и сега по време на предизборната кампания. Ако споразумението бъде одобрено в британския парламент, ще трябва отново да преминем към неговото обсъждане. Thank you very much. Uh, <clears throat> personally, I think both Danuta... Аз смятам, че и Данюта и Педро са прави. процесът се оказва доста труден. Имаше въпрос, обърнат към председател, въпрос към председателя, свързан с сроковете. В зависимост от това какъв ще е изхода в Обединеното кралство. Всичко зависи от резултатите от изборите. Но дори при най-кратките срокове, да речем, че консервативната партия спечели мнозинството в британския парламент и се продължи процеса с отеглянето и този процес се придвижи бързо напред, а не се започва от начало. Да, да речем, ако през януари британския парламент се занимава с този въпрос. През декември ще е много трудно, защото изборите са на 12, след това резултатите се обработват на 13-14, парламента заседава след това, предвижда се е, и е, реч на кралицата и стигаме до края на годината. Дори при е, тази хипотеза ще е много трудно за Европейския парламент да приведе напред този процес. Три четения се предвиждат, британския парламент обсъждане, приемане и ние чак след това можем да предприемем нещо в Европейския парламент. Дори при този сценарий техническото удължаване може да не е достатъчно. Да речем, ако консервативната партия не спечели мнозинство в британ... мнозинството в британския парламент, Петро очерта каква е позицията на лейбаристите, но всяка опозиционна партия в британския парламент лейбаристи, националисти и така нататък искат да се предвиди референдум. Някой господин Фараш не е тук, но той обеща нещо такова. Борис Джонсън също по време на кампанията преди референдума също направиха много така помпозни обещания. Продължение на 3 години и половина ставаше това преди референдума. Е, трябва обаче все пак да се опита да се е, договори някаква сделка преди да се организира референдум и да се договори споразумение, което да е по-близо до Европейския съюз, повече отколкото а, Борис Джонсън предвижда. Става дума най-вече за бъдещата рамка, за политическата декларация, а, която да предвижда, че оставаме в Медническия съюз в единия пазар, да не се накърнява по никакъв начин споразумението от а, разпети петък. Има два варианта. Един Брекзит, който да е по-малко вреден от този, който се предлага сега, или а, да се остане в Европейския съюз. В този референдум ще се предвиди този аспект с оставането. и а, по всяка вероятност гражданите ще гласуват за оставане. Но при един референдум ще имаме нужда от допълнително удължаване на срока. Трябва да сме наясно с това, че ще е необходимо допълнително удължаване. Ще трябва и време за преходен период, ако тази клауза не е променена, но това би си заслужавало като е, стъпка. Много време и енергия коства целият процес на Европейския съюз. Да, но на този етап е, няма нужда да се отнема повече време по този въпрос. Този Брекзит не е, препятства Европейския съюз да върви напред, се занимава с други въпроси. Дори не е, е пречка и за МФР. Не се а, разсейвайте, не се занимавайте се с странични неща. Ако Обединеното кралство не номинира комисар, има възможност да се ам, разреши този въпрос. Проблемът си остава за Обединеното кралство. Европейския съюз може да се справи с такава ситуация, ако е необходимо, ако се наложи. Заслужава си да се даде възможност на Обединеното кралство да разреши този проблем, да се, да се даде достатъчно време на Обединеното кралство. И ще ще завърша като ще кажа, че трябва да участвам а, на друго заседание а, след 6 минути и а, се извинявам, че ще трябва да напусна. Благодаря ви, господин Шолц. Е, Благодаря, господин председател. Вече бе казано много. Съгласен съм с голяма част от колегите и техните мнения. И може би не е наша задача е, да обсъждаме това, което е предмет на вътрешните дискусии на британското общество. Но тук очакваме две дати. Едната е 12 декември. Всички с огромен интерес ще чакат резултатите от изборите. Може би различните политически групи в този парламент е, ще е, бъдат за или против някои от политическите сили, които ще се състезават в Великобритания, но е, втората дата ще бъде 31 януари. В разширения състав е, на специалната група за Брексит ние е, говорихме за проблемите на гражданите и трябва да се каже ясно, че 100 гарантиране на правата на тези граждани трябва да бъде задача на парламента, на Европейския парламент. Това въжи както за британците в Европейския съюз – така и за гражданите на останалите 27 държави членки, които се намират в Великобритания. Ние говорим обаче и за бъдещето на Европа. Ще бъде организирана конференция, която да бъде организирана по този въпрос. И мисля, че двете теми трябва да бъдат свързани. Защото всички се питат защо бе такъв резултатът на референдума. Не става дума само за е, новини Менте и за, разу... за саботажи. Е, става дума и за реално разочарование сред гражданите от политиката на Европейския съюз и то във всички области. Всеки гражданин си задава въпроса какъв е смисълът, каква е моята лична полза от това, че държавата ми е член на Европейския съюз. Не трябва да гледаме песимистично на бъдещето в резултат на тази констатация, но трябва да си задем въпроса къде можем да подобрим функционирането на Европейския съюз. Конституционно, институционно, къде да подобрим съдържанието на политиките Естествено, обвиненията на гръцките граждани ще бъдат различни от това, което си мислят германците и това, в което те обвиняват Европейския съюз. А френският президент uh, Френският селянин, като гледа споразумението между Европейския съюз и страните от Меркосур, има различно мнение и ще отправи различни обвинения в сравнение е, с е, естонския селянин. И всичко това трябва да имаме предвид в една дискусия, трябва да отчетем всички тези гледища, е, тези различни гледни точки. Само това може да даде добро качество на дискусията и разбира се на разговорите за и във връзка с Брексит. In the beginning, the opening speech, after a long debate... Да, Имаше много пространни дискусии в съвместните заседания на различни комисии и сега, като говорим в АВКО, трябва да чуем и Ги Верховста, да чуем заключението на този ръководител, нашата специална работна група за Брексит. Ги, имаш думата в тази връзка. Мога да бъда съвсем лаконичен, господин председател. Мисля, че координаторите и членовете на комисията казаха почти всичко, което бих могъл да кажа и аз. Не е особено продуктивно да разискваме е, варианти за след изборите. Това няма смисъл. Това си казахме и в специалната работна група, защото ние вече не знаем какво става. Ако Netflix трябваше да направи серия а, за политика, а, поредица за политика, нищо не може да бие а, това, което става а, на място във Великобритания. Но аз бих се спрял на три основни неща. Първо, занимахме се с анализ на новото споразумение. Нашето заключение, всъщност две са заключенията ни – че това споразумение за излизане на Великобритания е копие на предишното споразумение, с изключение на механизма за недопускане на граница е, между Република Ейре и Северна Ирландия. Значи, ние сме говорили за това по време на преговорите. В първото споразумение не ние бяхме измислили решението за това как да се махне е, границата между Северна Ирландия и Република Ейре. Там обсъждахме няколко варианта и това, което сега фигурира в новото споразумение за напускане на Великобритания е вторият вариант, който в първото споразумение беше обсъждан, но не бе прият. И второто заключение във връзка с новото споразумение за излизане на Великобритания е, е, че е на лице е известно разочарование от политическата декларация, защото тя не е така амбициозна, както предишната. При предишната декларация се предвиждаше споразумение за асоцииране с много голям брой операции, съвместни дейности за съвместна работа, не само в економическо отношение, но и в политическо, е, научно-изследователска област и така нататък. И сега споразумението е на практика сведено, то свежда бъдещите отношения до зона за свободна търговия. Да, в новата политическа декларация се твърди, че тази зона за свободна търговия ще бъде достатъчно обширна, ако Великобритания приеме равнопоставеността на участниците в пазарните процеси в най-широк смисъл. И съответно зоната за свободна търговия ще се стесни, ако Великобритания към тази равнопоставеност на търговските субекти подходи стеснително. Сиреч, е, е, от британската страна зависи дали е, ще се зачетат социалните стандарти, стандартите за защита на трудещите се и, про, и прочие. И за това казвам, че сегашната политическа декларация е по-стеснена по смисъл – отколкото предишната декларация. За нас най-важното е да има тази гаранция, че обхватът на зоната за свободна търговия ще бъде функция на това дали Великобритания ще приеме равнопоставеността в трудовите стандарти, равнопоставеността на нормативните уредби. Господин Буржуа казва, че има възможност за еволюция политическата декларация има наистина клауза за такава еволюция. Бъдещите взаимоотношения могат да се развият и в други области, се казва там, но в първата политическа декларация тези области бяха изброени, а в новата политическа декларация не са. И просто се казва, че може да се развие сътрудничество и в области извън стриктно придадените към зоната за свободна търговия. Та, това са изводите от нашия анализ на новото споразумение за напускане на Великобритания. Дава се едно решение за Северна Ирландия приемливо за нас. Даже това е вариант, който сме обсъждали от първия ден на преговорите. Второ, по отношение на политическата декларация за бъдещите отношения. Тя е по-стеснена. Бих казал, че няма да стане нищо, което да противоречи на интересите на Съюза. Когато говорим за зоната за свободна търговия, можем да разширим сътрудничеството и в други области. И на следващо място. Опитваме се да използваме периода от настоящия момент до ратификацията защото и председателският съвет припомни неотдавна, че а, ние ще започнем процедура по ратификация само след като британският парламент извърши своето ратифициране. Обаче, от сега до този момент на бъдеща ратификация ще използваме времето да се занимаем с най-големия приоритет на нашия парламент, а именно правата на гражданите. Има и други комисии, които имат отношение към тази тема. Днес е, имаше съвместно заседание, където вие представлявахте комисията АВКО, но и комисията ЛИБЕ, комисията ПЕТИ бяха представени. Всички комисии, е, които имат отношение към правата на човека, в края на това заседание бяха изброени нещата, за които трябва да поеме ангажимент Великобритания, без да се променя споразумението за излизане на Великобритания, а само като се поеме ангажимент за неговото надлежно, правилно прилагане. Сега при транспонирането в британското право ще има някои проблеми. Ще ви няма да навлизам в, пример, в примери, Господин Батън от, британс... от партията Брексит преди малко коментира. И аз не разбрах смисъла на неговия коментар, но като цяло заседанието беше качествено. Ще дам само един пример за неговото значение. Преди да гласуваме, ще разискваме самостоятелността на независимия орган за наблюдение. Ние имаме собствен орган за наблюдение изпълнението на това споразумение. Обаче това, което са предвидели британците като орган за осъществяване на контрол върху изпълнението на споразумението е независимо само по название. Обаче там членовете се назначават от вътрешното министерство. Ако това означава независимост, аз не съм много убеден. Та, значи с колегите от британския парламент трябва да постигнем съгласие, че а, споразумението трябва да бъде надлежно изпълнено. Тоест, ако се предвижда независим орган за контрол върху това изпълнение, този орган трябва да е по същество независим, а не само по име. Давам само един пример, както казах. Ние като парламент трябва да сме наясно с всичко това, за да можем, когато се стигне до ратификация, да кажем, искат ратификация, обаче еди какво си трябва да се поправи, защото не е наред. И там да последва един списък. Списък с проблемите, които следва да бъдат отразени, да бъдат отстранени, за да можем и ние да ратифицираме така, както ще ратифицира, предполагаме, британския парламент. И след това вече ще обърнем поглед към бъдещето. Господин Фройнт каза, че е трудно за една година да постигнем спогодба, която в други държа... с други държави а, ни е отнела 7, 8, 9 години. Да, аз също имам съмнение и вие ги потвърдихте, че за една година ще бъде възможно да сключим търговска спогодба, спогодба с Великобритания. Вие казахте, с Канада ни трябваха преговори 9 години, докато стигнем до споразумение за свободна търговия с Великобритания. Ще има още повече сложности, защото там има по-сложни търговски интереси. Това е моят отчет. Има новини за печата от Лондон. Ще има нов комисар, ще има излъчен кандидат за комисар от страна Великобритания, но не знаем дали това ще стане днес, тази седмица или след изборите. Така че съвета на председателите на комисии ще трябва да се занимае с този въпрос на своето предстоящо заседание. Други въпроси към Гифер Хофштадт, ако искате да зададете въпрос? Не знам, може би ще се окаже въпрос, но нека най-напред коментирам. Вие казвате, открихме споразумението за излизане, но това не е съвсем вярно. В някакъв момент госпожа Мей каза, искаме а, друга гаранция за Ирландия. Вие бяхте готови а, да предложите а, друг вариант. А сега Борис Джонсън възприе този вариант. Има три основни елемента които са свързани с тази гаранция. Да има общо ирландска економика, да се защити и вътрешния пазар на Европейския съюз и да няма твърда граница, физическа граница между Ирландия и Северна Ирландия. Това не е нещо ново. Значи сегашното решение се базира на нещо, което сме предлагали в миналото. Мисля, че не отговорихте а, на въпроса на Даниел Фройнта за това, че се съкръщава много преходния период по член 50. Обаче за една година Великобритания има възможност два пъти да поиска удължаване на преходния период, така че трите години остават. Трудно е да се каже дали ще бъде трудно да се договаря търговска спогодба е, с Великобритания. Да, споразумението с Канада отне 7 години, обаче тук е, не тръгваме от нулата. И може би е, няма да бъде толкова трудно, колкото с третите страни, с които до сега сме сключвали зона, спогодба за зона за свободна търговия. Това са моите коментари. Други изказвания? Ги желаете ли да реагирате? Ги, искате ли да реагирате? Окей. <laughs> Uh, okay. Много благодаря ги. Благодаря за изказването. Благодаря също и за организирането на днешното важно заседание с участието на всички комисии, които имат отношение към Брексит. Много е важно да говорим с членовете на всички комисии, а не само да говорим помежду си като членове на специалната група за Брексит. Ние, включително и координаторите на тази специална група, трябва неуморно да работим, докато стигнем до края на процеса на излизане на Великобритания. Благодаря ви за изказванията по тази точка. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno che Следващата точка в дневния ред е конференцията за бъдещето на Европа и ролята на Европейския парламент. Cambio di opinioni. Aspettiamo che escano i nostri ospiti. Нека изчакаме гостите ни да напуснат залата. Grazie ai nostri ospiti. E- Благодаря ви. Благодаря за посещението. Проведохме първоначален обмен на виждания за конференцията за бъдещето на Европа на заседанието на 25 септември. Голямото мнозинство от членовете на комисията потвърдиха, че Европейският парламент трябва да играе възлова роля и че нашата комисия по конституционни въпроси трябва да има възлов принос в работата, която стъпва върху дейността на предишната легислатура. Членовете подчертаха значението на активното участие на гражданите, на гражданското общество и други заинтересовани в тази конференция, значението на участието и на националните парламенти. Обсъжда се форматът в който ще бъде проведена конференцията и разбира се, ще бъде важно да се отдели място на темата субсидиарност. Тя е особено важна за националните парламенти. Особено централно място има темата за правото на инициатива на Европейския парламент. Е, въпросите, които да бъдат обсъдени са дали да има съветът втора камера, разделението на властите, процедурата по член 7, общото правило за гласуване с квалифицирано мнозинство в съвета, обикновената законодателна процедура, системата на водещи кандидати в изборите, транснационалните избирателни списъци, европейските политически партии – регистъра за прозрачност, предлага ние независ... независим етичен орган, член 50. Също така, членовете споменаха необходимостта от реформи в някои области, например економическото управление на промените в климата и на социалната политика. Не на последно място трябва да мислим дали след конференцията да не се работи за изменение на договора. Председателският съвет на 16 октомври реши да създаде работна група за конференцията за бъдещето на Европа. Тази работна група ще определи приоритетите и целите на парламента по време на конференцията. Също така, ние сме длъжни е, да участваме в е, конференцията като изразители на вижданията на гражданите, на своите избиратели Нашата делегация, т.е. работната група се състои от по един представител от всяка политическа група, плюс представител на комисията АВКО. Председател е Давид Мария Сасоли. От НП е Пауло Ранхел, Габриеле Бишов от Социалисти и Демократи, Гифер Ховстат от Обнови Европа, Даниел Фройнт от Зелените, Гюнар Гюнтербек от д. Ждислав Краснодепски от ЕКР, е, Хелмут Шолц от ГУЕ. Работната група проведе първото си заседание на 6 ноември. Би трябвало да приключи работата си до края на годината. ги спомена нещо, с което сме се занимали на първото заседание. Трябва да предложим текст. Готови сме да направим писмо до председателя на парламента. В смисъл, че Авко ще представи текст за групата. Смятам, че е най-добре е гласуването върху работата на тази група да бъде до края на годината, а не през януари или февруари, за да има възможност за дискусия. Не искаме да представяме предварително заключение за конференцията, документ, който да съдържа, ако желаете, заглавия, теми, които да бъдат обсъдени. Говорихме за това днес сутринта с координаторите – и изброихме някои приоритети. Трябва да направим така, че Авко да има сериозно присъствие в тази част от работата на парламента. Смятам, че ще имаме възлова роля в изготвянето на текста. Много е важно. Координаторите и Авко като цяло да бъдат на едно мнение, на една позиция – Никой от координаторите не възрази срещу това базисния текст е, за групата, да, специалната група за конференцията да бъде изготвен от комисията АВКО. Сега зависи как ще се справят координаторите – По-голямата част от членовете на групата всъщност са членове и на комисията АВКО, така че няма да бъде невъзможно да работим заедно за изготвянето на текста. Мисля, че трябва да поговорим за тази конференция за бъдещето на Европа. Трябва да получим някакви насоки за това какво ще обсъждаме там. Затова сега ще дам думата на тези представи... членове на комисията АВКО, които бяха дне... на заседанието на групата. След това ще дам думата на координаторите. И разбира се, на останалите членове, които желаят да коментирам. Опитвам се се сетя, кой беше на заседанието? Гифер Штат? Штат Шулт. Е, Шулц. Сори, сори, сори. А, колегата Бишов, разбира се. Започваме с, с заместник-председателя. Да, имате думата. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Мисля, че че добър сигнал това, че започвам аз с изказванията. Аз съм единствената жена е, в е, групата. Мисля, че това е, бе една уместна, кратка встъпителна бележка. Мисля, че тази конференция ще бъде една чудесна възможност за парламента да поеме положението в ръцете си. Говорихме за Брексит преди малко. Ситуацията е такава, че Европейският съюз трябва да докаже, че може сам да се измъкне от блокажите – и да рестартира работата върху бъдещето на Европа, като излезе с единна визия за това бъдеще. Споменато бе, че групата проведе първо заседание. Всички сме съгласни, че такава група е необходима, че такава конференция е необходима и че парламента трябва да има водеща роля. Но всичко това означава, че трябва да работим много бързо. Именно това се старае да прави групата. Трябва да направим предложение за методика и за ролята на парламента за заседанието през декември. От първите дебати, които проведохме, се очертаха някои насоки, в които можем да постигнем съгласие. Колегите могат да ме допълнят. Този път ще работим по различен начин. Тоест, в първата фаза ще се опитаме да разработим една подходяща методика за привличане на гражданите и на гражданското общество към този дебат. На последния конвент разбрахме, че не можем само да изготвим един текст и да кажем на гражданите, ето ви текста, кажете да или не за него. Не, сега те трябва да бъдат приобщени към работата, към самото изготвяне на крайния продукт. Участието на гражданите на гражданското общество в този смисъл ще бъде отрешаващо значение, но за това трябва да намерим методика – не бива да ограничаваме дебата само до Брюксел или само до столиците на държавите членки, а той трябва да бъде пренесен в държавите членки по същество, включително в техните региони. Искаме да възприемем подход, чрез който всички граждани да се чувстват приобщени, всички да могат да участват, а не само тези, които аз наричам обичайните заподозрени трябва да мислим от сега за необходимите и възможни изменения на договора и според мен ключово ще бъде Европейският съюз да покаже, че може да действа, че е способен да предприема действия. В момента не винаги показваме такава способност. Е, има редица въпроси, по които действия се изискват. Много е важно да бъдем способни да ги предприемем и именно тях трябва да обсъдим с гражданите и с гражданското общество. И също трябва да е много ясно, че ние ще работим съвместно с националните парламентаристи, за да могат и те да участват в процеса това, което прави Европейският парламент. Но за мен е, е, най-важното е, е да обособим онези направления, в които са необходими изменения на договора. Необходимо е да имаме единство помежду си като членове на Комисията по конституционни въпроси. Е, чувам, че ще се работи по резолюция за тази конференция. Не трябва да протичат два отделни процеса, които да се развиват във времето успоредно на е, един на друг и без връзка помежду си. Комисията, разбираме, ще има предложение през декември. Е, Европейският съвет също ще каже нещо по въпроса в своите заключения. Ако искаме да имаме водеща роля във всички тези процеси, трябва да действаме единно. Ги. Благодаря, господин председател. Най-напред, не мисля, че трябва да се е, впускаме в някаква голяма битка за резолюция до края на годината може да има резолюция, с която парламентът да изрази положителното си отношение към е, провеждането на конференция за бъдещето на Европа. Това според мен ще бъде очевидно, но каква ще бъде дискусията? Има хора, които казват, нека да изчакаме работата на работната група преди е, на пленарно заседание да се произнесем за конференцията. Не, работната група ще съгласува методик. Пленарното заседание няма нужда да навлиза в тази специфика. Той няма да навлезе в спецификата. Това, което съгласуваме в работната група, обаче ще подлежи на преговори с съвета и с с комисията. Не можем да очакваме, че те ще плеснат с ръце и ще кажат прекрасно. Ние се съгласяваме с това, което вие сте предложили. Те ще дискутират с нас методиката. Ще ви дам един пример. Ако си представим конференцията като кораб, колко души ще пратят в екипажа е, от всяка от институциите? какъв метод ще използваме? Ще стъпим върху работата на ротиращото председателство на съвета ли? Трима души ли ще пращаме? По пет души ли ще бъде всяка делегация? Каквото и да предложим ние, те ще имат. Другите институции ще имат собствено мнение по въпроса. Не е екзистенциален дебата за това дали да има резолюция, която да бъде приета от пленарното заседание. Много кратка резолюция с няколко параграфа, с няколко абзаца, в които, да кажем, искаме следващата година да бъде организирана конференция за бъдещето на Европа. Това няма да бъде проблем. Това е първото, което искам да кажа. Второ. Колеги, това, което вече сме направили е, че сме си определили календара. Имаме е, едно проведено заседание на тази специална работна група и ще има още пет. Още пет заседания. Е, това е временна работна група. През декември ще предадем работата си на съвета на председателите на комисии и след това се надяваме, че този съвет ще одобри свършеното от нас и ще придвижи нещата нататък. Третото, което искам да кажа е, че Европейският парламент трябва да се бори за водеща роля на тази конференция. Значи, е, имаме интерес да поемем е, кормилото, така да се каже, а не да го оставяме на съвета и на комисията. Съгласен съм че съвета, комисията, парламента, гражданското общество и гражданите са петте блока, които трябва да бъдат представени на конференцията и за това трябва през едните седмици да видим как ще организираме участието на тези блокове, в какъв формат ще се осъществи той. И имам един въпрос за националните парламенти. Аз дълго време съм бил народен представител в национален парламент националните парламенти не трябва да вземат връх, както се получи горе-долу на конвента. Е, това е единствената въпросителна, която бих поставил към момента. Внимавайте с националните парламенти. Нуждаем се от формула. Нуждаем се от формула. Нали? Защото националните парламенти излизат като представители на гражданите, е, представители на националната демокрация е, и накрая задраскват всичко, което ние искаме да постигнем. Е, да, нуждаем се от тях, обаче присъствието им на една такава конференция може да означава, че от самото начало обричате собствената си инициатива. Трябва много да внимаваме, защото трябва да намерим баланс. Но в идните седмици ще се постигнем да ще се постараем да постигнем именно това. Председателят, аз лично съм изцяло съгласен с вас. За графика съм съгласен, че е, той е много сгъстен, но трябва да се стремим към приключване на работата си до края на тази година. Защото ако просрочим след края на годината, трудно ще вместим в дневния ред на парламента това, което ще предложим. ние не искаме да предлагаме готови заключения, искаме да дадем предложение за темите, които да обсъдим. И смятам, че трябва да се работи от сега. Колегата Фронт. Мисля, че доста е показателен порядък реда, по който водим дебатите днес. Защото от тук е, е, трябваше е, да започнем с дебата за бъдещето на Европа. Първо е, с него, а след това да продължим дебата по Брексит. Сега, двете процедури се, взаимно се допълват. Те всъщност засягат различни аспекти от този дебат. Съгласен съм, че има смисъл, ако парламента иска да е, поведе, да излезе с резолюция е, това ще подпомогне процеса. Е, ние предлагаме, е, всъщност подкрепата си, е, даваме инфраструктура, помещения, в които да се проведе тук в сградата на парламента. Също времено работната група трябва да, така, да определи подробностите около състава, метода на работа. Не мисля, че тези две процедури взаимно се блокират. Много важно е на плен, в пленарна зала да вземе този парламент решение, защото това е най-силният мандат, който може да даде парламента. Той е различен от този, който е одобрен от председателския съвет. Това ще ни, е, за, за да имаме така повече, по-мощни лостове, е, трябва да е, гласуваме в пленарна зала. Важно за мен е преди всичко да се ангажираме с промяна това не трябва да е поредния диалог с гражданите, ние да изслушаме от тях какво очакват от Европейския съюз, а просто да пратим от самото начало много е, ясен сигнал, че резултата от тази конференция ще доведе до законодателни промени, ако се наложи и промени в договорите. Е, мисля, че е отрешаващо значение за всички, които участват в тази конференция, да знаят, че е, ще има сериозен, е, действителен резултат. Това ще изпрати е, верния сигнал към хората, защото наистина, ако нищо не излезе, никой вече няма да се е, ангажира с този процес. Габи Бишов вече е, спомена недостатъците на е, предишния процес е, от решенията на конвента, така че заключенията ни трябва да бъдат максимално интегриращи всички институции, които са засегнати, трябва да направят така, че да има положителен резултат, в крайна сметка, както и промяна в договорите най-добре е да ги ангажираме на достатъчно ранен пера, е, етап. Ако обаче националните парламенти трябва да ратифицират е, възможна промяна в договора, е, ако обаче ние ги изключим от самото начало, това няма да увеличи, засили възможността е, да, за, от положителен резултат от конференцията. Значи, разнообразие и, и е, приобщаване, е, това е много важно, трябва да бъдат отразени, е, представени европейците като пол, като е, географско, по географския принцип, е, трябва да, се, трябва да отразяват във всички случаи разнообразието е, в Европа. Например, Ирландия има такива граждански е, събрания на граждани, е, които могат да ни дадат добър пример и идеи как да действаме за да стигнем до европейците навсякъде, по всяка точка от Европейския съюз, трябва този дебат да е максимално открит. Сега има и много е, спорове, но трябва да използваме тази е, конференция, за да деблокираме някои от е, забуксувалите е, дебати е, или по-скоро замразени дебати е, за европейския бюджет, колко голям трябва да бъде, колко, как точно трябва да функционира европейска демокрация, европейските избори, какви са основните ценности на Европейския съюз. И отново примера с Ирландия ясно показва, че един много спорен въпрос, като абортите, например, с помощта на тези граждански асамблеи, граждански е, събрания, може да е, получи едно е, добро решение и ако успеем на европейско равнище да изкопираме този е, начин на работа, мисля, че е, това ще, ни, ще е залог за успех. Господин Шолц. Благодаря, господин председател вече се казах, бяха формулирани множество важни очаквания от тази конференция. Никой обаче не знае каква точно трябва да бъде и каква е, ще бъде. Така че ми се иска да наблегна на следното. Комисията АВКО трябва да подготви е, своята резолюция е, в смисъл, че Европейския парламент е за конференция, която ще е, има за цел да модернизира, да е, фокусира политиката е, е, е, е, опирайки се на опита, който имаме. Това ще изпрати положителен сигнал. Ще кажа на хората, че тази конференция е необходима, ако Европейския съюз иска да оцелее, да се развива, да задълбочи интеграцията, да, да променя политиката, така че да отговаря на очакванията на гражданите. Това трябва да е целта за нас, като работна група и за комисиите, които ще участват активно в тази е, конференция. Значи приобщаването трябва да бъде гарантирано, защото ако нямаме, е, не действаме приобщаващо, т.е. и парламентаристи и други сили, представители на гражданството, различни движения, ако не включим тях – Е, би трябвало Европейски съюз да настоява, да играе водеща роля и аз смятам, че трябва наистина да поемем такава роля в тази конференция. Но трябва да е, свържем е, тази водеща роля с съдържанието на конференцията. И аз предупреждавам, че ако от самото начало мислим за конституционни промени и институционни реформи, трябва всъщност да да е, поставим ударението върху друго. Имаме 10 години до изпълняване на е, целите е, за е, устойчиво развитие на ОНЕ. Как е, ще, е, какво ще правим в следващите 10 години, за да постигнем тези промени? Това трябва да е отправната ни точка. И да видим е, по какъв начин е, в тази конференция ще обсъдим и ще е, разпишем такива конкретни обвързващи ангажименти. Ще поставим, заложим стандарти за да постигането на тези цели. Тоест, трябва целта на тази конференция е да дадем отговор на въпроса как ще стигнем до постигане на тези цели. Ще трябва да е, ангажираме националните парламенти. Не трябва да им дадем да, да, от, да изземат нашите функции, но те трябва да имат своята роля. Партийната система е, на европейски и национални политици е неизбежна. Националните правителства, националния бизнес, е, те са част от това преразглеждане, е, преосмислене на Европейския съюз. И тези, които е, са критично настроени към Европейския съюз в сегашното му състояние, трябва да бъдат включени също в нашата работа, защото в противен случай ще излезе, че ние диктуваме Европа, е, как да се провежда, е, как да се развиват европейската политика от наша гледна точка само. Значи трябва да е, формираме нашите работни групи, е, от е, определене на е, структурата като полове, след това вече какви средства, инструменти и други ще ползваме в работата. Сега след членовете на водещата група, координаторите. Да поставя един въпрос. Може би е глупав, но искам да го споделя. Защото разбирам, че за пръв път ние мислим за конференция за бъдещето на Европа, която ще е, се провежда в е, такава един дълъг е, срок от време. Не става дума за еднократно заседание или нещо такова. Всъщност Европейския съюз не трябва само да мисли Европ... Тук сега аз не говоря за някакъв административен орган, който е, действа временно и после се разпуска по един перманентен орган, който да бъде платформа за е, продължаващ дебат, платформа за е, постигане на консенсус, защото винаги ще има различия между политическите партии, гражданите, всички участващи ще имат различни мнения. Та, е, не е ли, е, съществува ли възможност в даден момент да решим, когато вече знаем каква ще е методологията, да създадем такъв орган, който да е част от е, европейската архитектура, това да е един форум, на който хората, е, е, заинтересованите страни да дебатират, този орган да се свиква от време на време, да помислим за такова решение, за да не се разпилее и този, такова едно е, огромно усилие да се превърне тази, този еднократен акт, тази конференция в една трайна платформа. Е, сега е, идеи екаре е, имат е, думата. Значи, координаторите, след това другите членове, буржуа. Yeah, thank you, thank you, Chair. As I said uh, this morning, I totally agree with the. Uh, да. First you, no, no, take, take the Sorry, there are. Before the members of... Значи, извинете, преди първо членовете на тази група, след това координаторите, членовете на ЕКР, след това координаторите. Ако няма представител, ще дам думата на координатор. Значи е, всички групи е, по реда си. Няма да дам много време на е, да обновим Европа. Добре, ще Suppose ook Renew parle d'une voix et qu'on a entendu déjà Guy Verhofstadt. А всъщност Renew вече си е, получи реда, Ги Верховстат е, говори, така че шега. Е, благодаря. Напълно съм съгласен с процедурата, която предложихте за сутрин и писмото, което ни пратихте, където е, предлагате списък на проблемите. Важно е, е, след като някои колеги вече казаха, че комисията АВКО трябва да поеме водеща роля, парламента също. Тази толкова важна процедура. По самата конференция Въпросът за бюрото заслужава внимание, което ще води тази конференция. Аз а, съм за това да има плурализъм е, и представането на конференцията, за да има съответното е, разнообразие в представенето. Е, от друга страна съм доста скептично настроен по отношение гражданските организации, гражданското общество и възможността им те да създадат една е, така база за подкрепа. Как ще се сигурни, че НПО-тата и гражданските общества ще са представителни за е, половин милион гражданите в Европейския съюз? ще е много трудно това. Как ще ги е, посочим, как ще ги определим е, с е, хвърли на чоп, с лотария или какво. Всичко това ме прави е, доста скептично настроен. Е, Националните парламенти са единствената е, институция, е, която е, така законна институция, която и аз съм за това те да бъдат въвлечени. Колкото до промени в договора, трябва да се мисли дали се налага или не. Ако се налага, тогава трябва да чуем отново гласа на европейците. В моята страна не може да се променя конституцията. Значи, ако при избори или референдум в някои страни е, е, трябва да се. Е, това се поставя на референдум. Е, тоест, е, ще много проблеми ще трябва да решаваме дневния ред на тази конференция, състава на конференцията, как ще се отнасяме към представителството на, на представянето на гражданското общество и накрая ако се стигне до заключение, по каква демократична процедура да се приемат тези заключения. Добре, сега да започнем с отделните групи. Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Няколко е, коментара. Спомена се тук ирландския опит. Може да не е съвършен, но е добър пример. Важно е, че ние там разглеждахме много конкретни въпроси. защото не всичко, което ще реши конференцията, е, тази, е, е, този Народна асамблея може да се приема от правителството, така че там е проблем. Тази конференция е чудесна идея, но практическото и прилагане ще е много трудно. Аз съм за това целта да бъде да се слушаме значи, в мнението на хората. Подхода трябва да е отдолу нагоре, вместо отгоре надолу, макар да нямаме структурите за това. Националните парламенти аз отговарям като заместник председател за националните парламенти и наистина усеща се едно напрежение между националните и Европейския парламент. Едно непрекъснато е, напрежение. Е, така че е, е, добре, ако чрез този процес успеем да смекчим, да отоложим тези е, страсти. Един от проблемите на всички нас е времето, което е нужно за да чуваме хората, да се вслушваме и да се ангажираме. Дори когато национални депутати идват тук по разни поводи, малцина от нас могат да бъдат с тях през цялото време. Националните парламенти ще имат решаваща роля, но може би ще се натъкнем на тяхно желание да си вземат обратно, да вземат обратно в свои ръце контрола, както е случай с Времето кралство. Някои смятат и ще ни атакуват за това, че прекалено много правомощи има Европейски Европейския парламент. Трябва да сме подготвени за такива дебати. Е, важно е и как ще се отразява работата на конференцията, медийното отразяване, е, за да е, си дадат хората сметка, че такива, такъв дебат се води не можем да, да... Той трябва да е открит, защото няма да има крат. Не мисля, ще да мисля, че е, ще е, почнем с това да мислим дали се налага е, промени в договора. Защото като гражданин ще ми направи впечатление, че се започва с промени в договора. Нещата могат да доведат до промени в договора, но не трябва да се предопределя това. Но а, какви други проблеми? Миграцията, например. Може би ще помогне един общ дебат по миграцията, където ударението беше върху е, предоставяне на информация за е, глобалните раз, мащаби на този, е, на този проблем. Та трябва да отговорим въпроси си е, в кого ще се вслушаме, кого ще изслушваме и как подбираме е, участващите. Е, Значи, е, после тези, които са се ангажирали, трябва да останат, не да се измъкнат в процеса, за да няма липса на интерес и празни столове в процеса на работата. Аз ще е, погледна бележките си от работата с Националната асамблея и ще ви ги предоставя. Може да е полезно. Значи, ако въвлечем националните парламенти в бъдеще, това е, е, е ще е добре, е, защото понякога е, депутати от нашите политически групи е, са доста критични към Европейския съюз. Не винаги разбират как работим, как функционираме. Не казвам, че това може да промени нещата радикално, но поне може да помогне. Разговарях миналото седмица с експерти от националните парламенти. Обикновено е, хубаво е да стигаме до някакви малки общности, е, ако не за да покажем присъствие някъде, поне е, че се вслушваме. Това показва така уважение към е, малцинствени групи, маргинализирани, далеч от центъра на властта, е, това ще е, покаже, че ние се вслушваме в това, което хората има да ни кажат. Е, това има, в това има някакъв символизъм и мисля, че технологията ще ни даде възможност да осъществим такъв диалог. Благодаря. Благодаря, господин председател, за възможността да се върнем на тази тема за конференцията за бъдещето на Европа. Uh, uh, uh, Както казахте вие, пък и господин Верховстат, Важно е да се чуе мнението на парламента в една резолюция до декември, например. Това ще е, е идеално, защото имаме, разбира се, парламентарната работна група по е, конференцията, но заключенията от нейната работа Верно, можем да кажем, че мига, в който те бъдат одобрени от председателски свет, стават официално становище на парламента. Но ако правилно разбрах е, това, което каза господин Верхов сад, ако искаме да представим ясно позицията си по отношение на другите институции, комисията и съвета, мисля, че е, най-добре ще може да стане това с пленарна резолюция, която да се приеме в пленарна зала. Ние сме, имаме е, така късмет, че повечето от е, членовете в тая работна група са в АВКО, което предполага една така взаимосвързаност и приемственост в работата. Работата в работната група се може да така послужи за основа на резолюцията, която в крайна сметка да стигне е, до гласуване в пленарна зала. Какво да съдържа тази резолюция. Две послания. Идеи за организацията и методологията на работата на конференцията в духа на заключенията на работната група. Но и да изразява политическа позиция на парламента. Разбира се, ние всички представляваме различни държави членки, различни партийни, е, различна партийна принадлежност, но да потърсим един общ знаменател, е, най-малък общ знаменател, е, който да отстояваме като мнозинство в парламента. И ако това проличи в тази резолюция, ще е добре. Разбира се, това няма да падне от небето. Ние сме в комисията АВКО, е, знаем, е, е, имаме доклада на Верховстат и на други колеги, доклада на ЕКОН, която също може да има, който също може да има отношение към тези дискусии, защото конференцията трябва да започне с темите, които са очертани преди, транснационалните списъци, шпицен кандидата и други. Но трябва да отидем и по, да задълбаем по-навътре и да помислим за е, евентуални из, изменения в договора. Нещо друго. В дискусии, в разговори с е, колеги или хора, които так, се вълнуват от бъдещето на Европа, някои се тревожат и по този въпрос трябва да бъдем много открити. Някои хора се които са твърдо проевропейци, но се е, притесняват, че ако открием процедура за промяна на договора, можем да го развалим, да стигнем до по-лош договор, отколкото сега. Мисля, че това е съвсем така оправдано съображение. И ако не се предпишат институционалните промени, които са необходими, може би ще трябва по някакъв начин да вградим една гаранция в самия мандат на, на конференцията, е, ще, която да обсъжда бъдещето на Европа, но да се е, съобразява с е, европейско законодателство и сегащо политическо и економическо състояние на Съюза. Някакъв вид гаранция, за да не се случат неприятни изненади. И последна на забележка по ролите на гражданите. Сега често говорим за гражданите като фактор, като забравяме факта, че ние сме избрани от тях, ние ги представляваме и е, живеем в представителна демокрация. Аз е, тълкувам, разбирам ролите на социалните партньори и организираното е, гражданско общество. За мен то е ясно. Но е, отделно от това имаме е, отделно граждани, които искат от улицата да дойдат тук и да обсъждат е, бъдещето на Европа заедно с нас. Не знам кого ще поканим всъщност, но съм готов от така да обсъда е, всякакви идеи е, с цел е, във, въвличането на гражданите най-общо. Сега ние не можем да, да предвидим е, резултата от конференцията априори. Е, е, тези хора, искам да кажа, които може би ще участват, не могат да предвидят договора, както избраните представители, като нас, депутатите тук и членовете на комисиите. После ако е, включим е, този, тази, този граждански компонент, Трябва да видим хората, които са подбрани, не знам по какъв признак, дали сами ще се е, кандидатират или е, по принцип на представителна е, извадка. Е, но тези хора трябва да имат предварителна информация или някакъв вид обучение да минат преди конференцията. Просто не можеш да хванеш някого от, улици, от улицата е, който не знае нищо за сложните проблеми, Европейския съюз, институциите, и изведнъж да го докараш и да го питаш какво мисли за бъдещето на Европа, институциите, парламента, какви политики да водим. Значи, ако искаме е, този, е, този, този граждански компонент, трябва много сериозно да подходим към подготовката му. Благодаря, господин председател. Мисля, че по една тема толкова важна, като тази за бъдещето на Европа, можем да се запитаме дали ще оцелее конструкцията ни. Не Европа такава каквато е, а такава каквато искаме да я завещаем на бъдните поколения. Европа на солидарността, на ценностите, на зачитане на върховенството на правото. Трябва да се запитаме дали е, тя ще остане е, в днешния свят. Нещо като островче в един свят е, на конфликти и огромен брой проблеми. Мисля, че това ще бъде предизвикателство. И то е повод за размисъл. Първото което ще кажа е, че според всички гражданското общество, гражданите, синдикатите, социалните партньори са неразделна част от демокрацията. И трябва да излезем от тесните предели на своите институции. Не за да се откажем от основното си качество, а именно представители на гражданите – в една представителна асамблея. Ние сме именно това. За институционните въпроси трябва да мисли комисията. Няма нужда обаче ние да делегираме на комисията собствените си задачи. Но повече от всякога сме длъжни да слушаме гражданите. Да слушаме гражданското общество. Това може да се направи чрез изслушване, но и чрез тази конференция, която е едно ново явление. Вече имаме междуинституционни преговори, междуинституционно споразумение. Е в един момент гражданското общество трябва да има е, равни възможности с нас, което означава не законодателни правомощия, тъй като ние сме законодателния орган, а да има равни възможности с нас да определя приоритетите на Европа. И след това нашата роля трябва да бъде зачитана, да ролята ни е да разискваме в европейските институции и да предлагаме реформите. Това може да се постигне и по пътя на референдума, но все пак ние сме законодателния орган. Ако привлечем гражданите и гражданското общество, това не означава, че ще изгубим своите законодателни правомощия. Не, трябва да ги изслушаме, за да чуем техните приоритети. До сега съм чул приоритетите на госпожа фон дер Лайен – тя казва, до юни 2020 година искам да имаме първи дебат и ясни заключения по въпроса за така наречените шпицен кандидати, водещи кандидати и транснационалните избирателни списъци. Обаче това е ли приоритет на гражданите? Това ли ги интересува, когато те смятат, че Европа не функционира добре? Това ли интересува синдикатите? Е, това ли е техен приоритет, когато казват, че Европа не функционира добре? Това ли е приоритетът на предприятията? Значи, ние работим изхождайки от това, което за нас е важно. А по време на конференцията, смятам, трябва да чуем други предложения за други теми, за други приоритети. И може би тези теми също ще ни помогнат да преодолеем някои блокажи, като този, за, свързан с квалифицираното мнозинство при постановяването на актовете. И също трябва да чуем мнението, да кажем, на гражданите, на синдикалистите, по това, което става в социалната сфера, по това, което става в данъчната сфера. Значи, ако привличаме гражданите на тази конференция, не означава, че ние възлагаме на гражданите своите законодателни правомощия, че ние преставаме да бъдем законодателен орган. Не, ние трябва да ги изслушаме, за да чуем техните приоритети. И настоявам на това, защото на мен ми се струва, че понякога има недостатъчно добро разбиране на идеята за провеждането на тази, такава конференция. Тя няма да бъде законодателен орган. Тя ще бъде орган, на който ще, нали, форум, на който ще се изслушват най-различни виждания. Защото ние сме в дълбока криза. И госпожа Бишов с това започна. Ние съществуваме заради гражданите. Та, за това смятам, такава конференция има свое място, имат своето място. И именно за това трябва да чуем гражданите. По отношение на националните парламенти, казва се, трябва да привлечем гражданите, националните парламенти. Но понякога, като слушам така наречените прогресивни гласове във Франция – Тези гласове иска да лишат от правомощията му до голяма степен Европейския парламент, за да придадат такива правомощия на националните парламенти. И аз казвам, че трябва да внимаваме. Като отстояваме факта, че ние представляваме европейските граждани точно толкова, колкото ги представляват националните парламенти. Дали националните парламенти трябва да решават какво е бъдещето на Европа, за мен отговорът е не. Още повече държавите членки са представени и в съвет. Споделям всичко казано до тук за резолюциите, за това, че трябва е, да заемем водещо място. Споделям това, което казахте в началото, господин председател. Ще повторя обаче за онези, които не са достатъчно наясно с процесите, защото не са членове на АВКО. Трябва да действаме бързо, преди Европейската комисия да ни изпревари и за пореден път да ни обяснява какво трябва да правим. Един път поне, нека парламентът е, бъде водещ в тази инициатива, да каже ето какво искаме ние, ето как ние виждаме нещата, ще чуем разбира се и вас, обаче най-напред ще говорим ние. Нека поемем инициативата до края на годината, преди комисията на госпожа фон дер Лайен да започне да изпълнява функциите си. И сега още нещо. Извинявам се, ако повтарям. Мисля, че легитимността на нашия парламент проистича от зачитането на правилата. Аз казвам това с много голям респект към хората, включени в състава на работната група. Трябва обаче тази работна група да има предвид, че отговарящата, водещата комисия по тези въпроси е комисията АВКО. Нека да не измисляме неща, които не съществуват. Имаме си комисии, имаме си пленарни заседания, имаме си парламент. Тази работна група е временна и тя трябва да зачита установените правила, така както сме се старали да правим в миналото. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Wszystkie złożone struktury. Благодаря, господин председателю. Има много сложни структури, които е, поемат много отговорности, но е хубаво да си имат предвид новите условия. Ако няма адаптиране към тези нови условия, тези е, сложни структури губят е, своето значение. ОНЕ ще празнува 75-та си годишнина. Организацията обаче не, не е в състояние да се реформира, що се отнася до Нейната основна задача е именно гарантиране на световния мир. И не е в състояние да гарантира мира по света. Съвета на Европа в Страсбург също не е успял да се реформира през последните години и губи своето значение. Европа е различна от тази преди 25 години. Затова трябва и съвета на Европа да се промени е, ние също тук в Европейския съюз трябва да ам, осмислим как, какво се случва и е, да извършим съответните промени. Дискусията трябва да е възможно най-широко обхватна, да включи нашите граждани. Европейския съюз е, Европейския съюз да се интересува повече за своите граждани. Това беше одобрено още преди половин година. Имаше отклик и от тези, които а, са за интеграцията. Широкия дебат има две цели. Първо, да се спратят достатъчно послания към, органи... към участниците в конференцията. Нямам представа какви ще са а, тези участници и от а, друга страна трябва да се говори за подобряването на ситуация в Европейския съюз. Кон... В Конституцията на Съединените щати се съдържа изречението Съюза да стане по-добър. Как можем ние тук да направим нашия съюз по-добър? Това е нещо важно. За тази цел ще трябва да се вслушаме в това, което казват нашите граждани. От друга страна, такъв широко обхватен дебат може да отполза за гражданите, за да разберат какви са проблемите пред всички нас. В момента се намираме в един парадокс. По света се извършват революции, економическа, технологична и светът след 10 години ще бъде много по-различен от нашият свят в а, масовите медии се говори за съвсем нещо друго. Така че една широка дискусия в Европа ще е много важна. Европейския парламент също трябва да участва. Аз смятам, че ако резултатите на една резултатите от една такава конференция ще доведат до промени в договорите, то националните парламенти ще трябва също да изиграят своята роля. Необходимо е да се е, чуе мнението и националните парламенти, но а, все пак а, по време на дебата те не трябва да е, взимат участие в е, взимането на решението. На следващо място. Европейската комисия няма нужда да поема лидерска роля. Европейската комисия има друга задача. Много добре е, че на, новият, председател, новият председател на Европейската комисия подкрепя тази конференция, но не е задача на Европейската комисия да организира тази конференция. Очевидно необходимо е да се въведат промени в договорите и съветът иска да поеме тази инициатива. Ние имаме обаче специфичен политически мандат, който ни е предоставен от нашите граждани, а именно да ги представяме. Съгласен съм с Ги Ферховщад, че политическата резолюция на парламента трябва да бъде приета бързо и но не трябва методологията да се обсъжда в подробности как да функционира тази конференция и така нататък. От това да стане на един по-късен етап. Ако се проведе една широко обхватна дискусия в Европейския съюз, гражданите трябва да са информирани предварително. А, гражданите трябва да знаят ам, какво се случва къ, посредством информационни, разяснителни кампани. Съгласни сме е, с госпожа Хюбнер, че трябва да има постоянен механизъм за комуникация между отделните институции. Но това да става само при условие, че по време на всеки законодателен период е, се изготвят заключения. смятам, че срок от две години е удачна възможност. Следващият урок, госпожа Беардер, ще съм кратка, защото времето ни напредва. Трябва да се занимавам с бъдещето на Европа. Това е ам, вярната посока. Когато е създаден Европейския съюз, времето е било друго. Трябвало е да се възстанови Европа след войната, да се осигури достатъчно храна и така нататък. Сега говорим за изменения в климата, загуба на биоразнообразието. Темите са по-различни. Трябва да видим а, какви ще са резултатите от нашите дискусии. Не трябва предварително обаче да решим какво искаме да постигнем. Това а, ще ни обрече на неуспех. Колегата каза защо не говорим за важните теми, а говорим само за Брексит. Брексит ни дава възможност да извадим полуки, които ще са важни за бъдещето. член 50 игнорира изцяло гражданите. А, решенията се вър... върнаха отново в ръцете на а, правителството. Беше и проведен референдум, нямаше обаче нищо конкретно, свързано с прага, свързано с сроковете и така нататък. Не може в работната група да има само една жена представител. Не може да говорим за бъдещето на, Бълга... на Европейския съюз и а, да взимаме решения, ако няма равнопоставеност между половете. Това е, е много погрешен подход по отношение на гражданите. В Европа има много повече жени, отколкото мъже. И е, защо е, ставаме за посмешище в очите на гражданите? Е, ясно е, че има нужда от конституционна промяна, а в същото време си караме по стария начин. Затова аз смятам, че трябва да има баланс в а, тази работна група. В противен случай ще станем за посмешище пред гражданите. Следващи оратор. Bruxelles, je me souviens qu'à Nice, on a adopté în rolul de conference interguvernamentală. Microfonul на оратора не функционира. Sur l'avenir de l'Europe. Pardon, s'apre, en 2001. Alors, ça signifie que... Повтарям, през 2001 година имаше нещо подобно. Историята се повтаря. През 2000 година аз бях посланник. Тук Ги Ферховщад беше министър-председател и тогава трябваше да се говори за бъдещето на Европа, където се проведе среща на високо равнище в Лакен. И там бяха обсъдени различни въпроси. Жан Людеан и други видни личности присъстваха. Валери Жискар Дестен и други. Обаче през 2003-2004 бе регистриран провал, неуспех. Говори се за много неща, след което бяха проведени референдумите във Франция и в Нидерландия и започнаха разделенията в Европа. Вътре в Западна Европа, както и между Западна и Източна Европа. Какво искаме да постигнем? Това е важният въпрос. Ако направим много дълъг списък с въпроси, неуспехът ни е в кърпа вързан. Какво искаме да постигнем? Има някои институционни въпроси. Водещите кандидати ли трябва да включим в този списък или нещо друго или да говорим за значението, да кажем, на европейския суверенитет. Какви са компонентите на европейския суверенитет? От какво да защитаваме Европа? Темата за миграцията, конкурентоспособната економика. Много са нещата, които можем да разискваме. Обаче, ако започнем от транснационалните избирателни списъци, и е, от е, водещите кандидати по време на изборите, това незабавно ще превърне дискусиите в дискусии между държавите членки. И няма да можем е, да обсъдим онова, което е истински важно за гражданите. Така ще се стигне до много по-големи разделения. Трябва да, определя, да определим най-важните направления, най-важните оси да, вярно е, че институционните въпроси са важни, обаче нека бъдем реалисти. Има е, страни, които са против транснационалните избирателни списъци. И за това не трябва този въпрос е, да бъде извеждан на преден план толкова бързо. Има и други неща. Според мен, външните отношения е, на Европа също са важни. Можем да говорим каквото си искаме, обаче другите какво мислят за нас и Верведрин и други могат да бъдат много полезни в това отношение по време на нашите разисквания. Според мен би било катастрофално, ако забравим националните парламенти и тяхната роля. Не трябва да се размечтаваме прекалено неуспехът ни ще бъде сигурен. So, I think we should think about it from... Трябва да погледнем от друга гледна точка как искаме да постигнем успех, като е, вземем ем, сериозни решения след тази конференция и да знаем на къде искаме да поемем. Трябва да включим и представителите на националните парламенти и други, които смятат, че този процес е от значение. Има и техническа работна група, която трябва да започне един процес, който да заложи основите за участието в конференцията. От една страна говориме за орган, който може да бъде наречен конференция или каквото и да е може да се нарече и орган за взимане на решения. Трябва да има и допълващи звена, които да се вливат в конференцията. Трябва да определим органът за взимането на решение, какво точно ще представлява. Конференцията да предвиди по-широк пряко участие и да се влее в този орган. Така че да има и участие в рамките на конференцията и а, да се създаде този орган за взимането на решенията. За взимане на решения. Конференцията трябва да представлява нов начин, по който органите да функционират, като подходът да е отдолу нагоре което означава, че органът трябва да обхваща различните стълбове на обществото. Може като стълб да се предвидят самите кметове. тази асамблея трябва да бъде мястото, където да се взимат решенията. Тази асамблея може да разполага с борд, с представители на различни институции, които да спомагат за ам, изпълнението на процеса. В противен случай, ако ам, участието е ограничено, ще си действаме по стария начин. А необходим ни е един по-разширен орган а, и съвет, с, който да разполага с борт или съвет, така че е, да има по-широко общастие, участие. Техническата работна група трябва да се концентрира върху техническите аспекти, свързани с дейността на конференцията, но няма как да диктува за какво да говорят гражданите. В противен случай, асамблеята няма да отговори на своите е, цели. ако искаме промяна, е, трябва да сме по-дръзки. Трябва да видим е, какво означава смислено участие в тази конференция. След кризата с Брексит, след кризата, която премина през европейския континент, континент, е ясно, че трябва да има промени. Трябва да има открита дискусия, да включва много заинтересовани страни и да се стига по един а, смислен начин до осезаеми резултати. Thank you, So, I... Господин Рангел, искам да подчертая това, което каза колегата ни току-що. Катрин Пер също каза нещо важно – Запознал съм се с някои официални документи, които циркулират. Има заключения на конференцията преди, та, а, преди да е създадена тази конференция. Говорим за а, тези а, шпицен кандидат, за транснационалните избирателни списъци. Ако говорим за конференция, която да обхваща бъдещето на Европа и включим националните парламенти, заинтересованите страни и така нататък, и най-вече трябва да приобщим гражданското общество и гражданите, така че те да имат смислено участие дори и Сроковете не са от значение. Чу до юни 2020 трябва да има осезами резултати. Идеята не е а, да залагаме целият дневен ред. А, трябва да има теми, да. И тези две теми трябва да бъдат поместени в а, програмата. Трябва обаче тези теми да са отворени за всякакви решения, така ще се постигне баланс. Трябва да има клауза, която да даде възможност на конференцията да добавя нови теми към дневния ред. Това е начинът по който можем да дадем възможност на конференцията, на гражданите, националните парламенти да внасят допълнителни въпроси. На следващо място. Съгласен съм, че АВКО е компетентната комисия. Не говорим тук само за а, договорка. не съм съгласна изцяло с Паскал Дюран. Това е въпрос, който засяга целия парламент. Ако ще обсъждаме някакви приоритети за Европейския съюз, да речем за отбраната или за а, околната среда, това засяга а, целият парламент, а не само АВКО. Можем да се опитаме и нещо друго. Да речем, представете си, че искаме да определим обща политика за демографията. Това е обща проблем в Европейския съюз. Засяга всички държави членки. Говорим за обща а, политики, а не за институционален а, въпрос. Трябва да има баланс между а, нашето участие и ем, участието в рамките на по-общия подход. И на последно място ще кажа, че трябва да бъдем много внимателни. Що се отнася до участието на гражданското общество и на гражданите. Трудно може да се предвиди под каква форма да стане това. А, участието, да, това по-лесно може да стане посредством и дигиталните технологии, но да имаме представители на гражданите, как да го направим, е друг въпрос. Трябва да стане, разбира се, но не е така лесно. Това ще е трудна задача за изпълнение. И на последно място, показаното от Катрин за. Ам, равнопоставеност на половете. В работната група не смятам, че е точно така. Говорим тук по-скоро за технически аспекти. Ще ви дам пример със същата логика. Имаме четири германски представители. Защо? Те са а, в мнозинство. Няма баланси по отношение на държавите членки – дали това е по-важно от, не е ли по-важно от равнопоставеност на половете? Да речем борда, съвета на конференцията, представи, представителството на гражданите. Там можем да заложим този принцип за равенство на половете. Но по отношение на работната група не бих отдавал такова голямо значение на този въпрос. Това по-скоро е така случайно не бих казал, че това, което приведох като пример е критика за това, че германските представители са в мнозинство. Това е нещо нормално. Това са лицата, които са излъчени от групите. вашата група излъчи Ферховщад. So, uh, it's, it's only to say, please, uh, we should be... Разбира се, трябва да проявим здрав разум в този случай. Това е временна а, техническа работна група. Трябва да гледаме по-мъдро. И а, това е само коментар. Е конклюже с Португал, Сива Перейра. Португалия, господин Перейра. Искам да припомня, че целта на тази дискусия е да се подготви резолюция, която ще предложим от името на АВКО. Ще предложим за гласуване в пленарна зала. Надяваме се до края на тази година. Смятам, че решението да се създаде работна група е удачно. По този начин ще бъдат обхванати всички комисии. Има някои комисии, които трябва да бъдат обхванати от а, дискусията, отнасяща се до конференцията за бъдещето на Европа. Има много теми, които трябва да бъдат включени в а, заседанието в дневния ред на а, заседанието на тази работна група. На следващо място. Резолюцията, която ще приемем, има за цел да защити ролята на Европейския парламент е, в рамките на конференцията за бъдещето на Европа. Това не е даденост. Има други институции, които имат е, различна гледна точка за това как да бъде организирана конференцията. Ето защо е важно да изготвим тази резолюция паралелно с работата на работната група. Европейския парламент е, трябва да отстоява своята водеща роля – при организирането на конференцията за бъдещето на Европа. Трябва да се обмисли методологията на конференцията. Трябва да сме силни и да а, заложим на механизмите за участие на гражданското общество в конференцията. Не трябва да ги объркваме по отношение на институциите, които действат от тяхно име. Не трябва да предугажаме каквито да било решения, които ще бъдат взети на европейско ниво. От една страна е да се осигури участие, и от друга страна не трябва да всяваме смут, като поставям под въпрос легитимността или а, даваме готови решения. Процесът а, трябва да обхваща всички институции, които да взимат решения, като се съобразят с представителите на гражданското общество и отделните граждански организации. В резолюцията трябва да се посочи нещо и за програмата – Тук говорим по-скоро за нашата визия за бъдещето на Европа и за визията ни, свързана с самата конференция. Не искаме е, да налагаме някакви предложения, е, които да е, дават предварително някакви решения. Решенията трябва да бъдат взети в последствие съвместно от всички. Европа трябва да е по-демократична. И това трябва да е една от темите, които да бъдат обсъдени. След това да има конкретни предложения, като това за шпицен кандидатен. Трябва да кажем, че искаме по-ефективна Европа, по-демократична Европа, с по-малко бюрокрация. Имаме, искаме една спр- по-справедлива Европа, по-просперираща Европа, по-сигурна Европа, по-устойчива Европа. Това са темите, които ще покажат на гражданите, че искаме конференция, която е свързана пряко с техните тревоги. Това трябва да бъде отразено и в резолюцията и е роля на парламентарните комисии, на политическите групи да обсъдят а, как да се развият а, нещата, така че да се а, обхванат тези важни теми. Да, има много идеи, които могат да бъдат обсъдени по време на следващото заседание на нашата комисия ние искаме да бъде изготвен текст от АВКО, да се гласува този текст в пленарна зала преди края на годината. Не е лесно, защото ние трябва да а, говорим с всички лидери на политическите групи. Това няма да е лесно. Но трябва да говорим с всички лидери и да отстояваме интересите си. Знаете, че лидерите на политическите групи имат различни становища. Важно е за нашата комисия да а, предприеме правилните стъпки, а, е, за да положи добри основи е, за бъдещата конференция. Благодаря ви за този дебат. Следващото заседание ще е на 13 Bye bye. Следващото заседание